Dear colleagues, we continue the session of the committee. And dear Ms. Добре дошли, колеги, отново. Добре дошли на госпожа Блинкевичуте на нашето изслушване. То дава възможност на членовете на комисиите по граждански свободи и по жените да изслушат мнението на експерти по отношение на приложението на директива 2012-29 на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на е, жертви на престъпления. Директивата отговаря на нуждата да се осъществи закрилата и подкрепа за европейски граждани, които пътуват все повече и съответно са потенциални жертви на престъпления в страна, която не е тяхната родина. Директивата дава възможност лицата, които са жертви на престъпления, да бъдат е, да получават уважение и съответна закрила, подкрепа и достъп до правосъдие. Е, разпоредбите на директивата е, бяха вкарани в националното законодателство или се предполагаше това да стане до 16 ноември 2015. Тук ще дадем възможност да е, чуем какви са пречките при приложението на директивата на национално ниво. Също ще направим оценка до каква степен директивата дава нови възможности пред, на жертвите. Също е, по член 65 ние предвиждаме да излезем с доклад за изпълнение на съответното законодателство от името на двете комисии. Сега давам думата и на моя съпредседател госпожа Блинкевичуте. Добре дошла, много се радвам, че сте тук. Благодаря, господин Станишев. Добре дошли на всички наши колеги от двете комисии. Както знаете, директивата има за цел да защити всички жертви на престъпления, но също има и много сериозно измерение по отношението и темата пол, защото насилието срещу жените е е така и борбата с него е един от основните стълбове на европейските политики. Един от ключовите елементи на директивата е, е жертвите да бъдат в е, центъра на съдебното производство, за да получават те е, повече закрила и подкрепа по време на целия юрди... съдебен процес. Много е важно да говорим също и по темата домашно насилие и насилие срещу е, жените. А, по време на съдебния процес трябва да се избягва и повторното е, поставяне на жертвите отново в позиция на жертва, особено що се отнася до жените и децата, за да могат да се възползват те от възможностите да упражнят своите права. Изпълнението на тези е, разпоредби са цел на проекто доклада, който е, ние искаме да, да направим с двамата съдокладчици. Обедена съм, че настоящото изслушване ще ни предостави изключително важна информация за тази е, ни работа. Сега първо ще изслушаме предизвикателствата, които се очертават при изпълнението на директивата на ниво страни членки. Е, също е, ще говорим за проучването за изпълнението на Европейската директива за правата на жертвите е проучване направено от Центъра за стратегия и оценка. А, също ще чуеме и изследването на нашата парламентарна служба за изследвания. Ще дам думата на двамата учени от Центъра за стратегия и оценка – Южени Лалдемос и Стефан Кройцер. Те и двамата са участвали е, в е, изготвянето на оценката е, за изпълнението на директивата. Госпожа Лалдемос, имате думата. Uh, Господин, извинете. Благодаря. Аз ще започна с презентацията. Ние получихме и подкрепа от организацията Подкрепа на жертвите Европа. В следващия слайд даваме общата оценка на презентацията за обхвата, директивата, ключовите резултати по отношение на въздействието на директивата и след това ще дам думата на колегата Евжени за хоризонталните въпроси. Това е господин Кройцер всъщност. Ще коментираме и някои конкретни въпроси, свързани с престъпления, да речем тероризъм. И накрая ще представим заключенията си и препоръките. А, вече има положителни резултати в много страни и членки. Ще коментираме кои са хоризонталните проблеми на място и ще излезем с препоръки за подобряване на изпълнението на директивата. Нашето проучване, каква беше целта му, то е поръчено от Европе... парламентарната служба за из... Е, изследвания за оценка на изпълнението на директивата за правата на жертвите при установяването на минимални стандарти за права, подкрепа и защита на жертви на пр... престъпления. Оценени бяха е, транспонирането на основните законодателни разпоредби във всичките 27 страни членки, е, разпоредбите на директивата. Дания не е, е, прилага тази директива. Също така огледахме е, изпълнението на директивата на практика в 12 страни членки извадката на тези 12 страни членки е представителна по отношение на географско разположение, размер и е, правни традиции в, по отношение на подкрепа на жертвите. Австрия, Белгия, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Литва, Полша, Испания и Швеция са тези 12 страни. След това оценихме общата релевантност, ефективност и добавена стойност на директивата на европейско ниво. Работата по изследването бе проведена между юни и декември 2017 с интервюта, онлайн въпросници и фокус групи directive um, the previous framework decision. Директивата всъщност замества рамково решение от 2001 и има за цел да засили правата на жертвите на престъпления, независимо къде се е случило престъплението или каква е националността на жертвата дефиницията, определението на жертва е доста широко, т.е. всеки, който е понесъл физическо, емоционална е, вреда и е, също се включват и членовете на семейството, ако в резултат от престъплението е настъпила смърт. Директивата се очакваше да бъде транспонирана до ноември 2015. На практика много страни членки е транспонирали в последните 6 е, месеца, което беше проблем при извършването на оценката. После ние очаквахме комисия... Е, комисията трябваше да има данни за това как е, страните членки какви мерки е, е, са предприели за е, обслужване на жертви на престъпления за ноем... до ноември 2017. Какви са резултатите от проучванията? Повечето страни членки сега са транспонирали директивата. Тази година ще го направят Ирландия и Словения. страните, които, е, където се намаля, наблюдава закъснение, те го обясняват с национални затруднения. Практическото приложение на място, е, там оформихме три категории страни. Страни, които преди приемане на директивата имаха и са имали добре развити системи за подкрепа на жертвите. Чехия, Литва, там въздействието е много значително. Страни, които не са имали Има страни, които не са имали достатъчно е, ресурси. Това е втората категория. И третата категория са страните, които са имали достатъчно развита система. Австрия и Швеция. Първата са страни с неразвита система. Тук е, въздействието е, че е, мерките вече се отнасят до всички видове престъпления и е, е, типове жертви. Сега давам думата на колегата Южени. Ние установихме, че е, основен нов елемент беше възможността за превод писмен и устен във всички страни членки. Това е сериозно постижение, защото не само се решава е, сложността на трансграничните престъпления, но и е, ключовата цел на директивата, а именно всички да имат едни и същи права, независимо от това в коя страна са жертва на престъпление. От отделните, индивидуалните оценки за жертвите също, но е, е нов елемент, но е, той се прилага по различен начин в различните страни членки. Два раз, различни подхода. Е, има също в подкрепа на жертвите. Единия вариант е, че страните членки автоматично и директно предоставят е, подкрепа. А Белгия и Франция, например, има и друг подход, когато е, жертвите не получават автоматично подкрепа, а трябва самите да я потърсят активно. Това се случва в страните, където системите за подкрепа на жертвите са по-малко развити. Също се установява подсилване на процедурните права в рамките на наказателното законопроизводство. Кои са практическите предизвикателства? Все още има слаби звена в системите за за подкрепа на жертвите. Тоест, полицията не винаги препраща жертвите към организации, които предоставят подкрепа, т.е. жертвите не са в състояние да получат помощта, която им се полага. Това съответно намалява ефективността на директивата. Подкрепата за жертвите е различна във всички страни членки и жертвите все още не се възползват в пълна мяра от своите права, не само защото не са наясно с тях, но и защото не са наясно какви услуги има в това отношение. Обучението на лица, които да се занимават с тези мерки, е от ключово значение – Считаме, че не всички страни е, всъщност предоставят такова обучение. Част от нашето проучване разгледа конкретни казуси. Първият такъв бяха жертвите на тероризъм. Тук е, има сериозен трансграничен но аспект. Примерно в е, Барселона над 30 е, са националностите на жертвите, но всяка различна страна по различен начин подкрепя тези жертви. Те, жертвите на тероризъм, нямат конкретни специфични системи за подкрепа но тъй като е, така в резултат от вълната от терористични е, атаки в е, националните държави се започват да се създават такива системи. Особено Франция и Белгия са е, подобрили или пригодили националната си законова рамка. По отношение на насилие е, на база по признак пол, е, все още се очертава недостатъчно оповестяване на подобни случаи, особено случаи на домашно насилие. Няма конкретна е, система за подкрепа на жертви на е, омразата. В заключение считаме, че директивата е въвела сериозни нововъведения, но въздействието й е различно в различните страни членки. Много страни членки все още разчитат до голяма степен на неправителствения сектор за предоставяне на подобни услуги, но в такъв случай там средствата обикновено не са достатъчни, както и персонала. Трябва да се повиши информираността на жертвите за правата им и за различните видове услуги, които съществуват за упражняване на тези права, особено, що се отнася до тези права зад граница. Необходимо е и по-добре да се е, идентифицират е, съответните услуги, да се изгражда капацитета им и да се обучават професионалисти. Е, необходимо и е повече мерки за окоръжаване оповестяването на престъпления. Страните членки трябва също така да работят за еднакво третиране на всички видове жертви. Благодаря. И ако мога нещо да кажа накрая, директивата вече показва положителни резултати в много страни, но тъй като в някои страни тя е транспонирана съвсем наскоро, ще трябва да мине още време, за да оценим какво е въздействието. Без, безспорно ще е добре да се направи една подобна оценка след няколко години. Uh, Много ви благодаря, госпожо Демос и господин Крауцер за тази презентация. Сега искам да дам думата на съдокладчиците. Първо ще дам думата на Тереза Хименес Бесерил Барио, която е докладчик от името на комисията Либе. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. В началото бих искала да благодаря на всички, които присъстват на настоящето изслушване. То е изключително важно за подкрепата на жертвите, за техните права, за закрилата, за представителството на жертвите, защото жертвите са много различни. Има жертви на престъпления поради самия пол. Има жертви на трафик на хора – Знам, че вие много сте помагали на жертвите на трафика на хора. Тук има представител на жертвите на трафик на хора от Унгария. Има представители от страната на баските, които също са готови да споделят своя опит. Искам да благодаря и на колегата докладчик, с която работим в много добро сътрудничество. Позволете ми да благодаря и на раздела за проучвания, отдела по-скоро за проучвания на Европейския парламент за усилията, които положи. Чухме за изпълнението, за сега не сме чули комисията обаче. Би било добре да разберем кога комисията точно ще представи своя доклад. Разбрахме, че в някои държави няма рамка за подкрепа на, на жертвите или рамката не се прилага както трябва. Работя по този въпрос с комисар Рединг. Тя в момента работи по пакет за защита на жертвите. Всеки може да се превърне в жертва, между другото. В Европейския съюз имаме 76 милиона жертви всяка година, независимо дали те стават жертви на по- дребни е, престъпления или ужасяващи престъпления, като тероризъм, например. И ето защо трябва да бъдат е, уточнени и записани правата на тези хора. Спомням си, че разговаряхме за жертвите на домашно насилие преди време. Заглавието на доклада казва минимални стандарти. Много е трудно обаче да се стигне дори до минимални стандарти. Първата стъпка в процеса е да се осъзнае кой точно е жертва. Много е трудно освен това да се уточни коя е властта, коя, кой е органа на, на първа линия, който трябва да, да реагира незабавно. Самата жертва, знаете, че след извършването на престъплението е поразена, а случващото се в първите минути и часове след престъплението е, остава белези понякога до живот. Много е важно това време веднага е, след е, престъплението. Много е трудно понякога да се поиска обещетение, много е трудно да се получи помощ под формата на писмен и устен превод – Мисля, че това е изключително важно. Много е важно, освен това, да има оценка на всеки отделен случай. Трябва да знаем какви са нуждите на всяка една конкретна жертва. Има известни подобрения в това отношение. Формата обаче, под която се прави индивидуалната оценка на жертвата е много различна. Дори в рамките на конкретни държави също има различия между различните градове, например. В резултат на това на жертвите не се оказва базовата, най-елементарната помощ. Много е важно да се разгледа освен това и въпроса за отговорността когато някой е пострадал вследствие на терористичен акт, у кого е отговорността, например. На следващо място. Кампаниите за повишаване на осведомеността или пък е, информационните кампании. Много често липсва информация, която да бъде разбрана, която да не разбираем език, за жетвата. Много често жетвата на престъпление не разбира какво се казва, във вестниците няма кампании, Жетвите не знаят какви са им правата, освен това има недостатъчно средства, има недостатъчно координация между правоприлагащите и правоохранителните органи. Дори след сред правоприлагащите и правоохранителните органи да има координация, съдите не са достатъчно добре е, информирани и веригата се прекъсва. Госпожа Млинар и други колеги смятат, че е важно да се получим от натрупания опит, от грешките, които сме направили. Аз бих включила конкретни препоръки, посветени на жертвите на терористични актове. Вече чухме, че много не е направено в това отношение, защото няма достатъчно голям натрупан опит. Моя брат беше убит от ЕТА през 1998 година и остави след себе си трима сираци. Всеки може да падне жертва на престъпление. Моя брат беше политик имаше обаче и други жертви, които паднаха жертви просто защото бяха на неточното място в неточното време. Имаше много военни, които пострадаха, например. Членове на белгийското правителство, хора, които работят за белгийското правителство, пострадаха при терористичните атаки от 2016 година и за тях няма почти никаква оказана помощ, защото рамката, за която говорим, не е приложена и защото много хора не поемат отговорността си. Застрахователните компании от друга страна понякога носят отговорност, но защо трябва да очакваме само от тях да действат? Защото терористичните нападения най-често са нападения срещу самата държава, срещу демокрацията, срещу демократичната система. И ето защо самата държава би трябвало да носи отговорност. Не може жертвите на терористични нападения да бъдат изоставени просто така. Необходимо е да има и е, конкретно обучение за онези, които се опитват да смъкчат малко въздействието на травмата, оставена от хората, които са жертви на тероризъм. Много често жертвите стават обекти на допълнителна вторична виктимизация. Те имат нужда от психологическа помощ, за да преодолеят поне до известна степен травмата, но тази помощ не трябва да е фиктивна или полуфиктивна. На жертвите трябва да се помага не само психологически, трябва да им се помага да си намерят работа, след като се възстановят, трябва да се създаде освен това гореща линия, на която да се звъни, след като някой е станал жертва на нападение. Тази гореща линия трябва да функционира на много езици. Знаете, след нападението в Барселона имаше пострадали от 30 различни националности. Имаше деца, които не получиха необходимата помощ, деца, чието родители загинаха в този терористичен акт. И на тези деца никой нямаше как да помогне, защото нямаше кой да ги чуе. Има много различни други престъпления, естествено, свързани с жертви и всички те са достатъчно важни. Жертва на каквото и престъпления да си станал, трябва да се счита, да се зачита принципа на равенство и на достоинство. И така бих приключила. Благодаря. Вие бяхте докладчик, госпожо Барио, от името на комисията Либе. Сега ще дам думата на Ангелика Млинар от комисията ФАМ. Благодаря. Благодаря и на нашите гости. Благодаря и на онези, които организираха днешното събитие. Бих искала да взема повод от казаното от уважаемата колега госпожа Хименес Бесерил. Тя говори много подробно. Искам да кажа, че аз отговарям за онази част от доклада, която е посветена най-вече на жените. И ето защо бих искала да кажа нещо по-общо. Аз съм юрист и трябва да заявя, че е необходимо да признаем, че като че ли нашите общества са концентрирани повече върху извършителя на престъплението, отколкото върху жертвата. Опитваме се да върнем престъпника в обществото. Какво да кажем за жертвата обаче? Всъщност почти във всички наказателни кодекси на държавите членки не се споменава нищо за жертвата. Затова би трябвало да започнем да обръщаме внимание на този проблем. В вашия кратък доклад, във вашето експозе споменахте нещо много важно. Не се отчита достатъчно, не се споменава достатъчно домашното насилие. Всъщност това е феномен, който засяга всички наши общества. Домашното насилие е съществуващ проблем. Ние се опитваме да го решим, но сме много далеч от намирането на решение. Трафика на хора, много от жертвите на трафик на хора са жени. В тази връзка искам да кажа, че има нещо, което много се показва в медиите и с което ние не сме се занимали. Става дума за една тема, по която има изготвена на устно запитване. За какво говоря в крайна сметка? Трафика на хора, които в крайна сметка би трябвало да са сезонни работници. Виждаме, че европейски граждани, сред които много жени, са третирани като роби в рамките на нашите държави членки. Това е една група жертви, които като че ли остават в страни от нашето внимание. Вече казах, че изготвяме въпрос с искане за устен отговор. Ще имаме дебат в пленарна зала идната седмица. Искам да ви попитам дали разполагате с данни точно по този въпрос. Проблема е, че имаме законодателство, имаме директиви, които съществуват и от юридическа гледна точка тези директиви поне на хартия са логични и работят, само че никой не ги прилага на практика. Може да изковеш най-доброто законодателство на планетата, но ако не го приложиш, няма как да помогнеш нито на действителните жертви, нито на евентуалните бъдещи жертви. Затова ви моля да правите ударението точно върху този въпрос. А аз лично пък ще развия всички тези теми в онази част от доклада, която се пада на мен самата. Благодаря ви, госпожо Млинер. Бих искал да дам думата и на комисията. Нека тя да се изкаже относно прилагането на директивата в държавите членки. Ще дам думата на Катерина Яничка, която е ръководител на екип, който работи по правата на жертвите в ГД Юст. Благодаря. Комисията би искала да изкаже своята благодарност за доклада на парламента. Смятаме, че в него има много ценна информация за това как се транспонира този съществен инструмент, свързан с правата на жертвите в държавите членки. Пълното и правилно транспониране, прехвърляне на този толкова важен инструмент е един от нашите приоритети в Европейската комисия. Действахме много бързо. През януари 2016 година започнахме 16 процедури по нарушение срещу държави членки, които не са оповестили пред комисията националните мерки във връзка с транспонирането на директивата. За съжаление, трябва да споделя, че част от процедурите по нарушение продължат по настоящем. Имаме 4 държави членки, които не са транспонирали напълно директивата и ето защо ни предстои много работа. Значи първо трябва да гарантираме, че транспонирането е пълно, след това трябва да гарантираме, че текста се прилага на практика както трябва. Това е един изключително важен инструмент, то е от съществено значение. И той ще доведе до промени не само в наказателното производство в държавите членки, той ще застави държавите членки да въведат много административни и съпътстващи мерки, за да може всички тези разпоредби наистина да бъдат приложени на практика. От държавите членки се изисква не само да прехвърлят конкретни разпоредби в своя наказателен кодекс, да въведат мерки свързани с зачитането на правата на жертвите. Не. Тук има и бюджетни измерения. Знаете, че от държавите членки се очаква да създадат система за подпомагане на е, жертвите. Трябва да се организира обучение за всички хора, които ще помагат на, на хора, които са жертви на престъпления. Няколко примера. Като част от процедурите по нарушение, между другото, в тази връзка имаме и едно външно проучване, което ще ни даде възможност да разберем какъв е обхвата на проблема с транспонирането. Та комисията се опитва като част от цялото това начинание да води конструктивен диалог с държавите членки. Целта не е в крайна сметка да се изправят пред съда всички държави членки и те да бъдат осъдени. Не, целта е да имаме разпоредби, които да бъдат транспонирани както трябва и да функционират на практика. Ето защо ние имаме инициативи с държавите членки в рамките на конструктивния диалог. Няколко примера. В края на месеца на 29 януари комисията ще организира конференция на високо ниво, посветена на правата на жертвите ще говорим надълго и на широко за прилагането на директивата за правата на жертвите. Ще говорим за това как се прилага директивата в държавите членки. Конференцията ще бъде открита от нашия комисар. Тя ще изрази своята подкрепа за инициативата. Българското председателство ще бъде представено. българския министр на правосъдието ще участва на тази конференция. Освен това, комисията ще работи в тясна връзка с Европейската мрежа за правата на жертвите. Знаете, че това е инициатива, която се финансира по програмата ЮСТ. И в тази мрежа пък участват представители на Министерствата на правосъдието. Целта на това сътрудничество е да се види до каква степен се прилага тази а, директива. Опитваме се, освен това, когато е възможно, да разширим инициативата. Опитваме се да видим как може да се помогне на жертви, които имат специални нужди. Би трябвало да отчитаме конкретните нужди на жертвите, много специфични нужди имат жертвите на терористични нападения, например. Компенсацията, финансовото обещетение, това е един от основните ни приоритети. Председателя Юнкер номинира госпожа Милка като специален съветник относно компенсацията, финансовата компенсация за, за жертвите. Всички тези въпроси са от съществено значение за защитаването на жертвите на, на престъпления и правилното транспониране е една от основните ни цели в рамките на цялото начинание. Благодаря. Нямаме кой знае колко време. Виждам, че госпожа Козловска Раевич иска думата. Моля всички колеги да се изказват за не повече от две минути. Заповядай. Благодаря ви, господин председател. Благодаря също за провеждането на днешното изслушване и за възможността да се изкажа. Ще се изкажа от името на Мариана Кораца Билд, която е докладчик в Сянка от името на ЕНП. Искам първо да благодаря на Европейската комисия за директивата, както и за всички дейности за защита на жертвите. Благодаря и на службата за парламентарни изследвания на Европейския парламент за много добрия доклад за прилагането на директивата. Докладът е много задълбочен и професионално изготвен. Поздравявам и всички от тези държави, които са транспонирали директивата. Въпреки някои забавяния и известни проблеми, Процесът според мен тече много задоволително. Трябва да поздравим всички НПО и институции, които ежедневно работят с жертви на престъпления и ги подпомагат. От името на Мария Кораца Билт и всички членове на групата на НП мога да ви уверя, че ще направим всичко възможно от своя страна, за да подпомогнем жертвите. Благодаря на госпожа Хименес и на госпожа Млинер за изказванията им. Имам няколко колеги, които много се интересуват от тази тема, много са ангажирани, винаги участват в прояви, посветени на нея. Директивата е много добър пример за консолидиране и хармонизиране на наказателното право в Европейския съюз. Бившият комисар госпожа Рединг успя да се наложи за тази директива, което ме радва, тъй като директивата ясно показва, че насилието като цяло много често е насилие спрямо жени. Тоест много често се основава на пола. Освен това, благодарение на директивата има и правни определения на деяния, представляващи насилие, основано на пола. Психологическите проблеми на жертвите също са отчетени, както и проблемът с ревиктимизацията на жертвите. Въпреки, че текстът е много добър, не е идеален, тъй като трябва да обърнем внимание и на неща като стереотипи и просвета. Благодаря. Госпожа Анна Хет. За две минути. Так, Благодаря, ще говоря на шведски. Благодаря за тази толкова интересна презентация. Искам да благодаря и на колегите парламентаристи, и на нашите гости. Колегата заяви, че има около 65 милиона жертви на престъпления всяка година. Независимо жертва на какво престъпление си станал, ти се чувстваш ужасно. Не може да се прави иерархия на различните жертви, ако мога така да се изразя. Много е важно това да се осъзнае в рамките и на днешния дебат. Има ли проблем? Има ли някакъв проблем? 75 милиона поправя госпожа Бесерио. Значи още повече. Не 65, а 75. Колегата спомена трафика на хора. Аз самата много съм работила и то в продължение на 10 години с трафика на хора. През 2011 година приехме законодателство, в което се казва, че би трябвало да има по-голяма защита за жертвите на престъпления. Освен това, се казва, че трябва да имаме стратегии в областта на трафика на хора, борбата с трафика на хора, за да накараме държавите членки да помогнат на такива жертви. Сега обаче няма нова стратегия. Старата изтече през 2016 година. Чрез неприемането на нова стратегия, според мен се изпраща сигнал от комисията към държавите членки и към престъпниците и се казва едва ли не, ами това не е чак толкова сериозно. Ето защо е много важно да се разгледа законодателството, особено когато работим по тази наша инициатива, която обсъждаме днес. Имам един въпрос спрямо първата презентация. Статистиката, работата, която сте извършили. Имате ли разбита статистика по признак пол, например? жертвите на престъпления. Колко от тях са мъже и колко от тях са жени. Мисля, че това е много интересно. Точно както каза и колегата, много-много жени стават жертви на престъпления. Например, те стават жертви на домашно насилие или на трафик на хора. Благодаря. Благодаря ви. Не виждам други членове на комисията, които да желаят да се изкажат. Ще отговорят ли експертите на въпросите, но моля съвсем накратко, тъй като вече си надхвърлихме времето и трябва да има малко време и за втория кръг от разисквания. Да, разбира се, ще отговорим. Нямаме статистически данни по този въпрос, за съжаление. Проучването поставихме акцента върху практическото прилагане по места, а не толкова върху оценката на мащабите на проблема но мога да ви обърна внимание на една глава от доклада ни, която съдържа интересно проучване на конкретни случаи на жертви на насилие основано на пола и на отнасянето към тези жертви. Тук са цитирани и конкретни случаи с бежанци, жертви на престъпление. Директивата включва в приложното си поле всички лица, независимо от националността им, включително и граждани на трети страни. Установихме, че жертвите на насилствен, принудителна, извинете, проституция и на човешки трафик са незаконно влезли на територията на Европейския съюз и срещу тях е било образувано наказателно преследване, т.е. били са виктимизирани повторно. Благодаря. Виждам, че господин Депре иска да вземе думата. Моля, бъдете кратък, тъй като нямаме време. Благодаря, господин председател. Не успях да участвам в целия дебат, за съжаление, но искам да задам един въпрос. Един от големите проблеми, с които се сблъскваме по време на терористичните атаки във Франция и Белгия, е равнопоставеността на отношението към всички граждани, независимо от какъв происход са. Примерно в Белгия на атентатите на летището и метрото, е, там жертвите са от 24 различни националности. И е, режимът до момента не задължаваше страните членки да се отнасят към всички жертви по един и същи начин. Сега се предполага това точно да, да се случи. А, така разглежда ли се този проблем? Дори да се реши, той остава три други. Първо, обезпечаването въз, е, на на жертвите. Няма хармонизация за това какво получават те като въз... обезпечавания. Също гаранциите би следвало да има някакъв европейски фонд а, за а, така че да може поне да има някакво европей, на европейско ниво организация за това е, какви, какво могат да получат е, жертвите е, като в отговор на факта, че са жертви на атентати. И трето, какви са предвиждания, възможните мерки по системите за социална сигурност за подкрепа на жертвите? Не смятате ли, че трябва да се създаде един европейски механизъм за солидарност за подкрепа на жертвите на атентати? Благодаря, господин Депрес. Това, което казахте, беше много важно. Е, nosotros nos costó, tuvimos mucha dificultad en el primer informe. Think... Имахме има технически проблем. Микрофонът не работи както трябва. Oh, it's okay. no? Sí, en el, en el informe hubo mucha dificultad para en el primer... Госпожа Хименес Бесерил. Когато работихме по първия доклад, много бе трудно да се включат жертви на тероризъм. Това показва колко трудно бе положението тогава. А когато работихме по доклада за борба срещу тероризма тук в Европейския парламент, внесох 31 изменения – отнасящи се до жертвите, до въпроси като хармонизирането и подвеждането под отговорност. Сега в рамките на преразглеждането ще настояваме за създаването на система за подпомагането на жертвите, при това на уеднаквена такава. Не можем да гарантираме, че на всяка държава членка ще бъдат предоставени еднакви суми, но можем да гарантираме въвеждането на минимални стандарти. Добра е идеята за учредяването на гаранционен фонд. Аз по нея приветствам. Благодаря ви, благодаря и на експертите. Сега преминаваме към втория кръг. Госпожа Блинкевич Блинкевичуте. Благодаря, господин председател. Преминаваме към втория кръг от разискване оценка на инструмента с оглед на въздействието и подпомагането на жертвите. Добре дошла на доктор Мирия Василиадо, координатор на Европейския съюз в борбата срещу трафика. Имате 10 минути. Благодаря, благодаря ви благодаря и на двете комисии за поканата. Благодаря ви за последователността и за това, че проявявате такава ангажираност по тази тема. Нека започна с една оговорка. Директивата за жертвите е с много по-широк обхват от директивата за борба срещу трафика. В комисията работим и по двата текста. Общото помежду им е, че подходът е от гледна точка на жертвите. През 2011 година в Директивата за борба срещу трафика се призоваваше за безусловно подпомагане на жертвите. Държавите членки много са напреднали вече по тази директива, затова ще се позова на първия доклад за напредъка на комисията от 2016 година. Важно е, с риск да се повторя, да припомня, че трафикът на хора е преди всичко нарушение на правата на човека. Това е закрепено в хартата на основните права. Трафикът на хора е нарушение на правата на човека. Едновременно с това е и високо печеливша форма на организирана престъпност. За какво става дума? Става дума за продажбата на хора, с цел експлоатация. Не бива да забравяме за това. Изключително е важно винаги да си го припомняме. Кои са, освен това, жертвите на трафика на хора? Над две трети от жертвите на такъв трафик са жени и момичета. Това също е важно. Тези жени и момичета са жертви на сексуална експлоатация, на трудова експлоатация, както и на други форми на експлоатация. През 2016 Международната организация по миграция е установила, че 11 000 момичета и жени установили се в Нигерия, преминали през Либия и Нигерия, за да се установят в Италия, в по-голямата си част, 83%, са жертва на трафик с цел сексуална експлоатация. От 2014 година насам техният брой се е увеличил с 600%. Когато говорим за трафик на хора, трябва да осъзнаваме че броят на засегнатите от това явление хора е огромен и постоянно се увеличава. Някои от вас говориха за сезонните работници. Действително, две трети от идентифицираните в Европейския съюз жертви са граждани на Европейския съюз, най-вече от Румъния, България, Унгария, Полша и Холандия. Тук става дума не само за миграционен феномен, а заявление за жалост с много по-широки мащаби. Важно е да не забравяме също така, че жертвите са в края на веригата. Когато човек се е превърнал в жертва, обикновено вече е много късно. В трафика винаги са замесени печалби, транзакции, винаги са замесени и хора, които използват жертвите. Тоест има както предлагане, така и търсене. Действащата нормативна уредба е отлична. Съгласна съм с членовете на Европейския парламент, че проблемът е по-скоро не самото законодателство, а прилагането му. Нормативната уредба е широко обхватна, новаторска, насочена е към бъдещето изхожда от гледната точка на жертвите. Бе напредничава тази уредба още преди 8 години, когато бе приета. Излезе докладът за транспонирането на директивата. В него се прави оценка на транспонирането, но не и на прилагането й винаги сме казвали, че прилагането на законодателството действително ще може да промени положението на жертвите. В доклада се посочват големите усилия, положени вече от държавите членки. Въпреки това има още много какво да се направи. Може много да се направи още, що се отнася до безусловния достъп до помощ и подпомагане. Не бива достъпа до помощ и подпомагане да се обвързва с готовността на жертвите да се включат в разследванията като условие. Знаете, че е създадена платформата за борба срещу трафика, в която участват над 100 НПО. Това е важно, тъй като за нас са важни интересите на жертвите. Затова и бе създадена тази структура. В първия доклад за напредъка комисията се основава на организации на гражданското общество като източници на информация. Те заявяват, че сред предизвикателствата е идентифицирането на деца, жертви на трафик. Освен това, не са достатъчно добри процедурите за намиране на решения за децата жертви. В по-голямата си част е не е установена самоличността на жертвите на трафик, т.е. те не могат да упражнят правата си. Освен това, няма и условия за тяхното настаняване, които да отчитат фактора пол. Има и редица други проблеми. Комисията естествено е готова да предостави подкрепа на държавите членки с цел гарантиране на прилагането. Тя продължава в рамките на правомощията си да извършва мониторинг и да предприема подходящи действия. Наскоро публикувахме текст под заглавие кратък преглед на стратегията на Европейския съюз за борба срещу трафика. В този текст се прави преглед на постигнатото до 2016 година. Извършихме също така проучване на групи, изложени на висок риск, най-вече деца. Заедно с Агенцията за основни права на Съюза публикувахме сборник с насоки за настойничеството на децата. Публикували сме и редица други подобни текстове. Винаги изтъкваме колко са важни националните и наднационалните механизми за насочване. Трябва да се подобрят процедурите за идентифициране и подпомагане на жертвите. Това е огромно предизвикателство. Заедно с Международната организация по миграция работим по установяването на наднационални механизми за насочване. Публикувахме също така и съобщение за новите си приоритети. Един от трите ни основни приоритета е предоставянето на по-добър достъп до подпомагане, както и подпомагане на жертвите при реализирането на правата им. Ще ви запознаем с тази своя комуникация съвсем скоро. Тя е първата стъпка към идентифицирането на жертвите и към отнасянето към тях като към носители на права. Правата на жертвите са закрепени в законодателството. Важно е да им се гарантира достъп до тях, както и да се реализират тези права. Накрая, нека кажа няколко думи за това, че законодателството за борба срещу трафика наистина е добро. Благодарим на парламента за тази нормативна уредба. Благодарим ви и за вашата ангажираност, която проявихте и днес. Липсва обаче добро прилагане на законодателството. Става дума за нещо, което сме повтаряли вече неведнъж. Неведнъж сте го повтаряли и вие. Късно е да се намесим, когато човек вече се е превърнал в жертва. Трябва да работим за превенцията. Трябва да сме наясно, че от подобни престъпления се реализират астрономически печалби. Публикуван е един текст, в който се прави преглед на законодателството в държавите членки. От този текст става ясно, че има разлики между отделните нормативни уредби, така че те не възпират използването на услуги, предоставени от жертвите. Но не може да има жертви, ако няма търсене. Например, в много държави членки в момента не се криминализира факта, че се закупуват услугите на една жертва, дори когато човек знае, че това е жертва. Няма закони, които криминализират, например, продаването на фалшифицирани маркови чанти от хора по улиците, дори когато човек знае, че тези хора са жертви. Не може да се допуска подобна култура на безнаказаност. Първо, трябва да сложим край на това. Това се посочва и в съобщението на комисията от 4 декември. Мисля, че всички можем да се съгласим с това, че трябва да се сложи край на тази култура на безнаказаност. Разполагаме с финансирането, с необходимата нормативна редба, с необходимите процеси и инструменти за подпомагане и интегриране на жертвите на всички етапи от веригата на трафик на хора. Необходимо е обаче законодателството да се прилага и на първо място трябва да се работи за превенция. Наистина най-сърдечно благодаря и на двете комисии за работата им в тази област. Благодаря на госпожа Василиадо. Сега давам думата на Хавиер Диас Бада, учен, участвал в няколко научни проекта, посветени на жертвите на тероризма. Имате 10 минути. Боя. Благодаря. Благодаря за поканата. Аз ще говоря по две основни теми. Първо, начинът по който е, се отнасят към жертвите с тероризъм в страната на баските и второ, необходимостта от справедливост и справедлив законов процес. В Испания и по-специално в страната на баските, както знаете, сме били свидетели на тероризъм от дълго време, повече от 50 години. Е, стотици са жертвите безброй или неизмерни са материалните и моралните щети. Нека да опиша сега какви са мерките за предоставяне на помощ на жертвите в страната на баските. Когато е, се опитваш да подадеш ръка на тези жертви, трябва да сме наясно, че те са понесли много сериозен удар, загуба на близки, на е, притежавани от тях е, неща. Е, това е, обикновено е свързано с събития, които никой не очаква, не се случват ежедневно. Е, при терористични атаки човек е, освен всичко друго, губи и чувството си за сигурност, за неприкосновеност. Това е сериозен удар. И той е, се простира далеч, много по-далеч от обикновената загуба, да речем, на чисто материални неща. Защото в такъв момент е, губиш е, и сигурността си, и. Е, идеалите си. Това е показано с много изследвания и за това жертвите трябва да се ползват от конкретна целенасочена помощ, не само включително възможности да си помогнат сами и помощ за семейството. Подобни е, събития са изключително травматични. За това е много важна и ролята на обществото. Много важна е солидарността, защото тя е основна за възвръщане на нормалното състояние на жертвите. В Испания тероризма, който, който се наблюдава от 50 години, има огромно отражение върху обществото, особено в страната на баските. Там жертвите е, често получават подкрепа единствено от семействата и приятелите си, поне до много скоро е било така. Много е, трудно, практически невъзможно е да получиш специализирана помощ. Тоест, е, жертвите е, в страната на баските са още по- големи жертви спрямо е, останалите хора в Испания. Включително и от факта, че извършителите на атентати често биват освобождавани или провъзгласявани от подружниците си за герои а пък жертвите е, може да се окажат изключени от част от обществото, с което допълнително биват виктимизирани. Човек може да е жертва от това, че е загинал баща му. Но когато отидеш е, на работа, може да се окажеш жертва на друг вид е, турмоз, е, чисто просто турмоз на работното място, т.е. можеш да се окажеш двойна жертва. Има случаи е, на хора, които са се самоубили е, именно поради това, че са били тероризирани е, от е, своите противници. Трябва да се отчитат и религиозните аспекти при предоставяне на помощ на жертви езикови съображения също така. Понякога жертвите в страната на баските имат проблеми с чисто езикови проблеми, включително за това как се пишат нещата, термините на различни, за различни понятия, типа език, който се използва. Много често те е, дори е, не, не могат да използват е, точните понятия за случая. Понякога политическата коректност се намесва прекалено. Хората говорят, да речем, за смърт, не за убийство да речем екзекуция също се използва като термин не убийства. Именно подобни проблеми трябва да се идентифицират. Много терористи в страната на баските е, се, биват освободени. Има и, те имат и много е, поддръжници, които така гласно изказват подкрепа за тяхната дейност. И подкрепата за жертвите трябва да е основана на съчувствие, но не бива и да е, бъде прекомерна. А, също така искам да коментирам необходимостта жертвите да получават съответната справедливост сега, хората, които са загубили живота си от тероризъм, не могат да го върнат, но за тези, които имат нужда от терапия след терористични атентати, би следвало да могат да я получават. И това не въжи само за страната на баските. Усилията за помиряване като че ли казват, че каквото се е случило е, е акт нареден от Бога, не е извършен от хора. За това е необходимо да има и съответното правораздаване, правна система, която да отдаде е, или въздаде е, каквото е необходимо на извършващите престъпления. Жертвите, разбира се, трябва да бъдат в центъра на вниманието, но и отношението на цялото общество има своята роля. В е, директивата се отчита специалното положение на жертвите по отношение на процеса на правораздаване. В страната на баските има над 300, около 380 е, убийства, чието извършители не са били изправени пред е, съда. Значи почти половината от е, престъпленията не са били е, възмездени. Необходимо е да има съответните инструменти за разследване, е, мерки за стимулиране на сътрудничеството между хора, които са участвали в ЕТА и в момента са в затворите, да, да се търси тяхното сътрудничество с властите, което не се случва. Необходимо е да има мерки за борба с организираната престъпност, за да има и достатъчен обмен на информация. Нашата система на свободи трябва да бъде много по-широка от е, тоталитарната фанатична визия за обществото. Не може да се говори за мир в Испания или по принцип или в страната на баските, ако терористите не излежават пресъдите си до край. Демокраци... Демокрацията няма да възтържествува, ако е, няма справедливост. жертвите на терор имат цялото право да направят така, че децата им да не живеят в дух на безнаказаност. Забравих да ви представя като следващият оратор доктор Носен. Благодаря. Може ли да включите на екрана моята презентация? Благодаря ви за поканата. Благодаря и на двете комисии. Позволете ми да благодаря на Европейския парламент за това, че е готов да работи за защита на правата на жертвите и е готов да работи за справяне с феномена насилието срещу жени. Опитвам се да покрия много неща в своята презентация. В началото искам да опиша двустепенния модел, който имаме за ответна реакция на насилието срещу жертви. След това ще говоря за проблемите при изпълнението и така в началото. Нека да ви напомня, че се случи много голямо развитие в рамките на наказателното право. Преди няколко десетилетия се очакваше държавата да наказва престъпниците, а пък борците за човешки права да защитават жертвите срещу злоупотребите и срещу властта на държавата. Сега има различни процедури. Има разпоредби, които са включени в рамките на законодателство, насочено към защита на хората, насочено към човешките права. Само, че защитени ли са жертвите? Бих казала не съвсем. И вероятно едва ли ще бъдат защитени някога на 100%, защото трябва да се намери равновесието между правата на жертвите и правата на обвиняемите или престъпниците. Погледнете само договор за функциониране на Европейския съюз, член 82. Той е основата, правното основание за правата на жертвите. В този член обаче се споменават правата и на жертвите, и на извършителите на престъпленията. Идеята ми тук е, че като цяло традиционно се говори за правата на жертвите. Те доминират в юридическата теория и практика. И ето защо сега се налага да видим къде се намира равновесието и кое е справедливо, когато говорим за справедлив съдебен процес. Много е важно това да се вземе предвид, особено когато има а, жертви, които са особено уязвими. Там равновесието трябва да е малко по-различно. Говорихме за директивата за правата на жертвите. Има ясно отграничен правен инструмент, насочен към подобряването на правата на обичайните жертви, ако мога така да се изразя. Има обаче и конкретно и категорично позоваване на жертвите в неизгодно положение или уязвимите жертви в това законодателство. От друга страна, следващия слайд, моля, имаме цяла поредица от юридически документи, които в мака или голяма степен са концентрирани върху различни групи жертви. Тези документи са се зародили вследствие конкретни политики за подмагане на конкретни групи от населението. Хора, които са били в конкретна ситуация. Някои групи хора са се превърнали в хора в неизгодно положение, просто защото е имало определена ситуация. Или пък по някакъв начин са реагирали извършителите на престъплението. Или пък хората са били лишени от съответни права. В хода на историята има много различни етапи, в които, например, извършителите на престъпления са се радвали на определена степен на безнаказаност или на доста голяма безнаказаност. Безнаказаност, която им е била осигурена от наказателното право. Постепенно обаче започва да се признава съществуването и правата на уязвимите жертви. Много често в миналото е имало недостатъчно добро докладване, не е имало достатъчно добре наказателно преследване, не е имало достатъчно сериозни наказания за извършителите на престъпления. От друга страна, жертвите се страхуват от извършителя на престъплението, те нямат кой знае каква възможност или имат ограничена възможност да действат, не винаги споменават, докладват за престъплението. Искам да кажа, че много съм работила по подобни проблеми. Аз съм помагала на жертви на сексуално престъпление, например, много често въпроса е свързан с конкретен страх. Хората се страхуват какво ще се случи с тях, ако се докладва за определено престъпление. Уязвимите жертви трябва да бъдат признати като такива и имат нужда от специална помощ и подкрепа. На следващо място. Всъщност имаме е, два правни източника, две директиви за защита на жертвите. От една страна имаме Директивата за жертвите, тя определя кои са хората в неизгодно положение или кои са хората в уязвимо положение. И на второ място имаме втори набор от директиви, който засяга конкретни положения и конкретни видове престъпления. Например, директивата за пострадалите от сексуална експлоатация деца, директивата за подпомагане на хората, които са станали жертви на терористични актове или пък на трафик на хора. Тези инструменти са малко различни. Изпълнението. Оценката на изпълнението повдига много въпроси. Дали ще бъде оптимизиран този набор от инструменти, дали ще бъдат обединени те по някакъв начин. Бих искала да изтъкна следното. Директивите, насочени към подпомагане на децата, подпомагането на жертвите на трафик на хора и жертвите на терористични актове, това са инструменти от наказателното право. Същото въжи и за жертвите на насилие срещу жени – в някои случаи има ясно очертана необходимост да се направи нещо за жертвите на подобни престъпления. Какво се случва сега? Поради съществуването на такива инструменти. Много често мотива, мотивацията да се потисне едно престъпление, наделява над мотивите за подпомагане на жертвите. И ето защо, когато говоря за оптимизация на законодателството, този проблем трябва да се вземе предвид. Няколко конкретни въпроса относно признаването на уязвимите жертви. Нека да отидем направо на следващия слайд. Определено липсва или почти напълно отсъства координацията между заинтересованите страни. Това много често зависи от факта, че НГО неправителствените организации са работили, а държавите не са работили. Има голям проблем с действителния достъп до услуги. А това много често е фатално, когато става дума за уязвими жертви. Ето защо точно по отношение на тях трябва да има ясен модел. От гледна точка на човешките права, координацията на целия процес е много важна и за нея трябва да отговаря държавата. Това трябва да се подчертае дебело. Не може координацията да се оставя да се развива сама по себе си. На следващо място. Недостатъчното добро докладване или отчитане на престъпленията. Проблема се посочва и то нерядко. Това е сериозен проблем, особено когато става дума за престъпления, в които жертва са уязвими жертви. Отчасти проблема се дължи на това, че държавите членки са прехвърлили отговорността за защитата на уязвимите жертви на НПО. Повдига се въпроса е, какво точно е първата среща с такава жертва. Много често има хора, които са станали жертви няколко пъти. Много често те се срещат с различни полицаи, с различни прокурори. Необходимо е да се уточни каква точно е първата точка за обръщане за помощ. Към кого точно за първи път да се обърнат жертвите. На следващо място. Много е важно да се каже, че е необходимо да се действа екс официо. С други думи, да има автоматични съобщения а, пред органите, особено когато става дума за уязвими жертви. И така приключвам и благодаря за вниманието. Благодаря на госпожа Нуси Яйнен. Сега искам да ви представя следващия оратор, госпожа Елизабет Крахолеч. Тя е ръководител на Брюкселския офис на публичната организация, позната като ЕМЕЯ. Освен това е заместник-председател на специалната група по въпросите на половете на Американската търговска камера в Европейския съюз. Днес тя ще говори обаче за личния си опит като жертва на терористичен акт. Добре дошла, изразяваме своята подкрепа, имате 10 минути. All, благодаря ви. Първо искам да благодаря на Европейския парламент и на всички вземащи решения на ниво Европейски съюз за това, че продължават да проявяват интерес към тази тема. Почти две години след терористичните нападения на летище Завенте. На 22 март 2016 аз бях на летище Завенте. Сега, почти две години по-късно, сме с впечатлението, че това терористично нападение почти е забравено. Аз съм гражданин на САЩ, живея в Брюксел. Живея в Брюксел вече от повече от 5 години. Родена съм в Унгария. Дъщеря ми е на 9 години. Тя бе пряко засегната от случилото се Смятаме за жертви близките на хора, които са загинали. Аз за щастие не загинах при този акт, но въпреки това имаше пряко отражение върху 9-годишната ми дъщеря. Бивш дипломат съм, по образование съм економист, вече казахте за коя организация работя. Работя също така и за Американската търговска камера. след случилото се реши колкото се може по-бързо да възстановя нормалния си начин на живот, да се върна в реалността. Много се радвам, че е приета директивата за жертвите. Радваме и всичко това, което се предприема на ниво Европейски съюз. Но в случая аз получих подкрепа единствено от семейството си, от приятелите си и от работодателя си. Много съм им благодарна за това. Не получих подкрепа от другаде. Прекарах в в болница почти три седмици. Бихте ли могли да се придвижите по-напред по слайдовете? Това не са професионални фотоси, няма и много текст. Искам да ви покажа просто няколко снимки, за да ви покажа как животът ни може да се промени от един ден за друг. Снимката, която видяхте преди това е направена в болницата. В болницата получих пълна подкрепа. Получавах пълна подкрепа там в продължение на две седмици. Много съм благодарна на лекарите, на медицинските сестри и на целия медицински персонал. Но след тези три седмици бях оставена да се справям сама с проблема си. Този слайд също е важен. Виждате, че към този момент живеех в апартамент на втория етаж, всъщност на третия етаж на една сграда. Сграда без асансьор. В продължение на три месеца не можех да напускам жилището си без помощ от другаде, а помощ от другаде ми предоставяха медиците, когато ме посещаваха за прегледи и моите приятели, когато ми идваха на гости. Тези хора ми помагаха да слизам надолу по стълбите. Помагаше ми и моят работодател. Така можех да се измъкна поне за малко от капана на ужаса и от четирите стени на жилището си. Искам сега да ви покажа още нещо. Що се отнася до мен и многото други жертви, не става въпрос за това дали сме жертви или не. Има доказателства за това, че сме жертви, събрани, например, от полицията. Но въпреки това аз не получих помощ. Никой не ме попита дали се нуждая от нещо. Получих писмо от ъм, ръководителя на Комисията за подкрепа на жертвите, Обадиха ми, не ми се обадиха по телефона, изпратиха ми просто един имейл с безкрайни формуляри, които трябваше да попълня, за да получа незабавна финансова подкрепа. Разбирате, че не бях в състояние да попълня тези документи така че не получих към този момент финансова подкрепа. А на летището загубих всичко. Загубих а, кредитните и дебитните си карти, абсолютно всичко, което имах със себе си в момента. Това е единственото доказателство за случилото се, единственото всъщност, което се запази, това е част от куфара ми, който бе напълно унищожен. А иначе загубих всичко останало – Бях в чужда страна, като самотна майка с дъщеря. Нямах никакви пари. Без подкрепата на семейството си, на колегите и приятелите си, нямаше да оцелея. Днес просто нямаше да съм тук. Защо е важно да се опомене това? Европейският парламент, Европейската комисия, работят по редица аспекти, включително и по въпроса за финансовото подпомагане. Почти две години след инцидента не съм получила все още никаква финансова подкрепа. Над десетима медици, работещи за застрахователни дружества, се свързаха с мен или по-скоро аз бях принудена да премина през такива прегледи. Всеки път на всеки един от тези хора трябваше отново и отново да обяснявам през какво съм преминала, какъв ужас съм преживяла. Това в никакъв случай не ми бе от полза. Не ми помогна да продължа напред. Посетих над десетима, както казах, лекари, работещи за застрахователни дружества. Някои от тези прегледи бяха доста болезнени. По време на първия преглед изпаднах в пълна паника, защото лекарят не спираше да ми задава въпроси. Ясно беше защо съм там. Ползвах застраховка, но в случая Бях оставена на произвола на лекарите, работещи за застрахователното дружество. Все още не съм получила никаква финансова подкрепа, освен, че ми бяха възстановени медицинските разходи. Но аз съм професионалист, експерт, пътувам до много държави, работя в различни области – и в качеството си на такава съм претърпяла не една загуба в случая, не само финансови такива. Претърпях загуби в професионално отношение моментът, в който пострадах от този инцидент, бе възможно най-неподходящият, тъй като един от служителите в нашата компания се пенсионираше. Очаквах да заема неговото място и да бъда повишена, да стана партньор в дружеството. Това не бе възможно след случилото се. И това е само един пример за загубите, които претърпява една жертва. Тук виждате, преди малко видяхте рентгенова снимка, която показва травмите ми. Това е снимка на моето семейство. Това е дъщеря ми. Тук виждате, че бях принудена да прекарам известно време в инвалидна количка. Лекарите, работещи за застрахователното дружество, го знаеха. В близко бъдеще ще се срещна с още трима такива лекари. До момента все още не съм получила финансова подкрепа. Тук съм на снимка с президентите на Унгария, които ме поканиха на посещение. Това бе един много мил жест – Унгарското правителство прояви голяма воля да ми предостави подкрепа. Унгария е моята родна страна. Посети ме унгарският посланник, предложи ми да организирам преместването ми в Унгария, но за мен това не бе альтернатива, тъй като живея в Белгия, живея тук заедно с дъщеря си вече повече от 5 години. Не мога просто е така да се преместя в друга страна. На първия слайд видяхте къде живея. Живея на горен етаж. Не можех да напускам жилището си. Затова и реших да се преместя в друго жилище по-лесно достъпно жилище в близост до училището на дъщеря ми и в близост до местоработата ми. Но единственото такова жилище, което намерих, далеч надхвърляше финансовите ми възможности. Въпреки това, трябваше да го наема, за да се справя с проблемите си. в момента изплащам заем. Изпаднах в дългове, което е и косвена последица в случая от терористичното нападение. Приключвам. Не искам да излизам с препоръки, не мисля, че това би било уместно. Но смятам, че има някои много лесно приложими инструменти, които тогава на времето можеха да ми помогнат. Днес говорихте, например, за учредяването на единни звена за контакт. Това според мен е изключително важно с оглед на предоставянето на юридическа помощ и обещетяването на жертвите. Трябва да има единно звено за контакт за хора, които, на които наистина им е трудно да се върнат към реалността и които са претърпели не само физически, но и емоционални щети. Трябва автоматично да се обещетяват жертвите възоснова на ясно установени факти. Следва да им се предоставя финансово подпомагане в наличност, без да трябва да се попълват някакви допълнителни документи. Повече от ясно е, че когато човек е в болница, не може да попълва формуляри. Освен това, жертвите, които са родители, ще трябва да получат подпомагане от квалифициран персонал при грижите за децата. В случая аз имах късмет помагаше ми майка ми, но други хора не са в такова положение. Още веднъж благодаря на вашата комисия. Благодаря, че продължавате да проявявате внимание към тази толкова важна тема. Благодаря, госпожо Крахулец, че споделихте лични, личния си опит. Искам да изкажа нашето съчувствие към вас за това, което сте преживяла. Пожелавам ви всичко най-хубаво в бъдеще. Сега има възможност за въпроси от страна на членове на нашата комисия. Да, Ана, ще ти дам думата да се изкажеш. Ще ви огранича времето за изказване в рамките на 2 минути, тъй като точно в 12.30 часа трябва да закрия заседанието. След това предстои заседание на координаторите. Моля, бъдете кратки. Госпожа Хет. Благодаря за информацията. Онова, което чухме, беше изключително интересно, много тъжно, освен това. Важно беше да го чуем. Имам един много прост въпрос към доктор Мирия Василио, която представи много неща във връзка с трафика на хора. Мирия каза, че различните държави членки са транспонирали законодателството от 2011 година, само че по много различен начин. И е ясно, че това води до трудности тогава, когато се опитваме да имаме общо законодателство. Затова, Мирия, имаш ли предложения, имаш ли идеи за това как да накараме държавите членки така да транспонират законодателството, че транспонирането да е малко по-еднакво. 8 години минаха от приемането на това законодателство. Когато работихме по този въпрос, имаше дебати във връзка с възможностите да се преразгледа законодателството малко по-рано, отколкото се прави обикновено като идеята за тази идея беше, че държавите членки работят по отношение на самото изпълнение. Благодаря, господин Депре и е, госпожа Гомес. Благодаря. Много бях развълнуван от е, свидетелството на жертвите, която говори тук. Що? Доста съм притеснена от, бели, от пропуските, които е показала моята страна. Ние, разбира се, бяхме изненадани. Политически не предвиждахме подобни събития и съответно нямаше инструменти. Надявам се, че ще а, решим тези проблеми особено единното звено за контакт. Други елементи бих искал да коментирам, свързани с терористичните атентати, а именно всичко, което последва след това, всички разходи, които не се покриват от социалните осигуровки. Връщам се отново на своята идея дали не е редно да се създаде един фонд на европейско ниво или поне да се хармонизира отпускането на финансови средства за обезвъзмездяване на жертвите на тероризма, за да могат те да започнат отново със своя живот, включително и с преодоляването на психологическите травми от атентата. Мисля, че това, което чухме от госпожата днес тук, подсилва още повече нашето, моето чувство, че това трябва да се направи. Госпожа Гомеш. Благодаря за свидетелствата, които чухме тук. In Brussels, I feel uh, tremendous, uh, uh, tremendously uh, shocked by. Е, огромен е шока в подобни ситуации е огромен е шока и за нас сега да чуем думите на нашата гостенка. Аз съм от Португалия. Там това лято имаше ужасяващи пожари. Над 100 души загубиха живота си, над 200 бяха ранени. И е, това, което най-вече подчертават жертвите, оцелелите е необходимостта от психологическа а, помощ, каквато е била а, предоставена от нашите власти в този случай. И много добре разбирам вашата препоръка, колко важно би било да има медицинска сестра, която да ви посещава след случилото се. Считате ли, че освен медицинска сестра, нямате нужда и от психологическа подкрепа, защото много бях впечатлена от именно коментара на жертвите в моята страна, колко решаващо е било за тях да се справят с загубата си на близки е, посредством отпусна предоставената психологическа помощ. Това, разбира се, изисква организация, но е изключително важно. Не мислите ли, че имате нужда и от такава помощ? Особено е, като става дума за жертви на терористични атаки. Госпожа Хеменес Басирил Барио. Sí. Floor. Eh, eh, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todas. Sorry, los... the other, the other mic. Благодаря. Надявам се, че микрофона работи. Ето сега вече всичко е наред. Искам да благодаря на всички присъстващи тук и на нашите е, гости а и на колегите докладчици в Сянка. Ние изложихме ред важни идеи, които ще подпомогнат изпълнението на директивата. Чухме и от е, жертв, свидетелства на жертви, Изслушахме и координатора по бор... усилията, мерките за борба с трафик с хора, а и също за мерките за борба с насилие по полов признак. Всичко това са много важни елементи. Говорихме за правосъдие или липсата на правосъдие, безнаказаност – а и не оповестяване на случаи, липсата на координация. Не следва тази дейност да е единствено в ръцете на неправителствени организации. Чухме и примера на Испания. осъзнаваме колко е важно да има едно звено за контакт, едно единствено. Е, мисля, че това трябва да се появи в текста като изменение. Трябва в случай на жертви на тероризъм да има едно единствено е, звено за контакт. Необходимо е, разбира се, да има и хармонизиране на системите за подкрепа, защото те се различават в различните страни членки. Коментира се и предложение за създаване на фан, фонд за жертвите на тероризма, за да им се спестят тези е, тежки преживявания, които чухме от е, нашия, нашата гостенка тук. Госпожа Стивън е последната, която иска да се изкаже. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да благодаря на нашата гостенка, която даде своя разказ за преживяното. От нея съчувствие и подкрепа от моя страна за всичко, което и се е случило. В Белгия знам, че е имало проблеми, но сега има ангажимент е, жертвите да получават по-добра подкрепа, по-бързо компенсация. Това са действително неща, които следва да се променят. Жертвите не следва да страдат и допълнително. Надявам се, че в бъдеще ще има по-добро сътрудничество по-добър и по-справедлив начин да ви се окаже помощ. И определено а, изпитвам огромно съчувствие за всичко, което сте преживели, за страданията, които, през които сте преминали, защото вие не сте имали възможност нищо да направите. Мисля, че не е приемливо хората да трябва да преминават през подобни изпитания. Надяваме се, че комисията ще, да, ще има възможност да подтигне, подтикне всички страни да изпълняват директивата възможно най-ефективно и да осигуряват по-добра подкрепа на жертвите. Няма, не би следвало от това къде сте да се решава повече или по-малко подкрепа да, ли, да получават. Благодаря за изказванията. 6 минути не остават. Има няколко конкретни въпроса към госпожа Василиадо и към другата ни гостенка. Даваме им по 3 минути. Госпожа Василиадо, благодаря. Действително директивата е за а, минимални стандарти, това не бива да се забравя. оттам се получават и разликите в прилагането. В страните членки на 4 декември излязохме с съобщение, а, в които търсиме начините за осигуряване на допълнителна помощ на жертвите. Примерно, смятаме да излезем с насоки за страните членки, включително и за жертви на престъпления по белек пол. Тук се включват и е, проблемите с трафика на деца. Много важно е да има по-добро е, по-добро идентифициране на жертвите, да се подобри оперативната работа в борба с трафика в страните членки, да се обменят практики, трябва да се използва и това като опит. А, в доклада за транспонирането и първия доклад за напредъка ние сме там, за да даваме насоки, съвети и всички мерки са с оглед да има по-добро изпълнение на директивата. За това и излязохме с съответните съобщения през декември. Благодаря, госпожо Крахулец. Заповядайте. Нека да отговоря за психологическата помощ и дали това е важно. Да, изключително важно е. След като е, излязох от болницата в Антверпен, не получих никакви указания как да намеря в една е, чужда страна психолог, който специализира в е, посттравматични е, оплаквания. И всъщност колегите ми и приятелите ми в Брюксел е, ми помогнаха да намеря такъв специалист. Абсолютно, безспорно, изключително важно е чисто практически как да се намери подобен специалист. Аз се върнах на работа през октомври 2016 на временно а, място. Не, не бях възстановена напълно, но все пак работата ми помогна поне наполовина в процеса на възстановяване. Това беше Полезно и за дъщеря ми. Тя искаше да ме види така как се връщам обратно към реалния живот. Благодаря. Благодарности за всички експерти, за работата им, за полезните данни, които ни дават храна за размисъл, също и личните размисли са много ценни за нас. И аз искам да благодаря на всички е, експерти, участници, изказали се, докладчици, са докладчици. Мисля, че е изключително важно да споделяме. Е, много беше добре, че и работиме в сътрудничество с, е, като съдокладчици. Смятам, че ще продължим в този дух. Thank you